Още от самото начало следя казва се на тези двама пастори и благодаря за възможността да говоря по тези, по тези случаи в парламента. Единият пастор бе арестуван веднага след е, като в е, проповедта си говори против заграбването на земя. След като другия пастор се поинтересува от неговото положение, той също бе арестован. Много е възможно тези двама пастори да бъдат осъдени на смърт. Абсолютно съм уверена, че Европейският парламент и, Европейс... и, Африканския съюз трябва да се за... застъпят за двамата пастори. Момичета бяха арестувани след напускане на черква и са били бичувани в а, затвора. Защо всъщност се занимаваме с тези казуси, може да се запитате. Но преди една година ние говорихме за ситуацията в Бахрейн и смятам, че в подобни ситуации трябва да се намесваме. Следващият оратор господин Хорти Себастия. Една минута. Muchas gracias, señor presidente, por dirigirse a mí en este... Благодаря. Ще се изкажа на испански. Език, който обичам. Съжалявам, че не мога да говоря на каталонски. Gracias и по ла unanimidad консегида. Приветствам тази декларация и единодушието, което се постигна. Имаме двама пастори, които са арестувани. както каза преждеговорившия, може да бъде наложено и смъртно наказание. Трябва да се говори срещу преследването по верски принцип. Трябва ясно се говори и срещу суданската система. Знам, че едва ли ще може да разрешим някой проблем, само с говорене, но има сериозни нарушения на правата на човека в Судан и трябва много ясно послание да отправим на подкрепа на двамата пастори. Трябва да покажем, че те не са сами и че ние е, вярваме в същите ценности. Тези резолюции, ако не окажат натиск и не са подкрепени с други мерки, няма да означават нищо. Благодаря ви. Обещавам следващия път да говоря на каталунски. Асистента ми говори вашия език добре. Господин Щетина има думата за една минута. Добри вечер. Благодаря ви, господин председател. Добър ден, дами и господа. Радвам се, че заедно с останалите политически групи успяхме да постигнем консенсус и сега предлагаме един много добър текст, е, с който единодушно си изказваме в подкрепа на двамата е, пастори Майкъл Яд и Питър Йен Рид, е, които са изправени пред съдебни преследвания заради своето вирусповедание. Благодаря на колегите, които взеха участие в подготовката на текста. През 90-те години, когато християните бяха преследвани в Северен Хартум, аз един ден едностранно посещавах страната. Това беше време на глад, време когато се продаваха чернокожи християни в робство. но тогава успяхме да наложим а, някакъв натиск а, за намаляване на общината правата на човека в Судан. Нека сега да направим същото и да, да, да настояваме за спасяването на Майкъл и Питър. Благодаря ви. Думата има госпожа Кристин Бержия за две минути. Merci. Notre résolution est essentiellement centrée sur le cas Резолюцията ни е посветена на двамата християнски пастори, но аз съжалявам този факт, тъй е, като тя можеше да е повод да заклеймим като цяло режимът след изборите през април тази година. Никога до сега опозицията в страната не е била толкова обединена и ние успяхме да го установим на конференцията, която се проведе на 9 юни но някои от участниците в конференцията нямаха възможността да присъстват, включително и председателят на Асоциацията на гражданските организации в Судан. Той именно беше обект на резолюция, която приехме през декември миналата година. Същото възри и за господин Фавбореса, който е председател на Националният съюз на опозицията продължават репресия от страна на режима и опасността да, да се наложи смъртно наказание на Майкъл Ят и Питър Йен Рид е поредният тъжен пример за това. Режимът се опитва да потъпква правото на разповедание, каквото и да е религията, правото да вярваш или не, както и правото на свободен изказ във всички области. Ето, по същия този начин, миналата в понеделник миналата седмица двама лидери на позицията бяха осъдени на 20 удара с къмшика, които бяха извършени незабавно след присъдата. Унижение, което за първ път се осъществи, което за първ път се провежда след последните избори. Военните сили продължават бомбардировките на цивилното население. Хуманитарната помощ е блокирана. Положението на жените, в което е било споведание да са, е катастрофално. Ето защо трябва да заклемим цялото състояние на правата на човека в страната. И за пореден път съжалявам, че Европейският съюз започна процес на преговор с един подобен режим в контекста на политиката по миграция. Европейският съюз не може нищо да очаква от тях. В Омара Обашира Омар Албашир по този начин само ще получи международно признание, към което се стреми. Трябва като цяло да кремим нарушаването на правата на човека, както в Судан, така и в другите държави и да поемем политическата отговорност от тази свои действия. Мадам пите. Благодаря ви. А сега думата за една минута има господин е, Яковчич. Слободно мислечи люди... Благодаря. Свободно мислещите хора в Судан очакват нашата подкрепа. Двамата пастори, които са несправедливо арестувани, очакват и имат право на нашата подкрепа. Судан е страна, в която не само хората биват арестувани, това е страна, в която символи се разрушават, черкви се разрушават, няма разрешение да се строят нови черкви, разрушава се човешкия дух, нарушава се правото на вероисповедание, правото на вяра, Аз като човек, който заставам зад правото на вероисповедение, осъждам това, което се случва в Судан и аз се надявам, че да сме достатъчно силни да помогнем на двамата пастори. Господин Вайден, Вайденхолцер. Е, не, не виждам господин Вайденхолцер. Добре. Тогава преминаваме към представителите на политическите групи от името на НП. Господин Стеховски. Vážený председо, předsedo, пани комисар. Господин председателю, госпожо комисар, дами и господа. Случаят с двамата пастори, християнски пастори, които са подложни на гонения в Судан, не е първият или последният. Последните пет години имаше много случаи на преследвани християни в Судан. Стотици след последната гражданска война са напуснали домовете си. Трябва да се изправим и да защитим християните в Судан. Не може едно мълцинство което е само 3% от населението, да няма права, да няма право да почита религията си. Обръщам се към Европейската комисия с апел да предприеме действия не само за тези двама пастори, а за всички християни в Судан, които се преследват. И да започне най-накрая да действа. През 2014 година имахме друг случай, който с помощта на Европейския парламент постигнахме успех. Надявам се отново да дадем помощ, което да е ясна. Благодаря. Благодаря, госпожа Кенге има думата за една минута. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Двамата християнски пастори, Йенред и Яд, плащат най-вероятно с живота си достъпа до едно човешко право, което е универсално – свободата на вероисповедание, на съвест и на вяра. Обвинени са в Судан за ужасни престъпления. Подложени са на изтезания. Може би ще бъдат осъдени на смърт. Искаме двамата пастори да бъдат освободени безусловно и незабавно не бива да се нарушават правата на човека и трябва да се осъди всяко сплашване на християнски общности. Не може да се използва религията за политически цели. Не можем да толерираме режими, които пречат на свободното изразяване и на основните свободи. Нарушават се международни договори, които са ратифицирани от страната дори онези държави, които имат смъртно наказание. Имаме международен мораториум за прекратяване изпълнението на това наказание и тази държава трябва да се присъедини към него. Гражданската, е, гражданското общество, опозиционните партии са възмутени и настояват за освобождаването на е, пасторите. Благодаря от името на ЕКАРЕ Герике. Благодаря. Судан е на шесто място сред страните, в които най-много се преследват християни. Пастор Майкъл Ят и пастор Петър Йен Райт са примери за това. Благодаря, че заедно с колегите от ЕКР успяхме да подемем инициативата за тази резолюция. Това е апел против преследването на християни. За тези двама пастори, както и за 200 милиони преследвани християни в света, въжи правото на изповедание. Ние, като Европа на ценностите, трябва да се застъпим и за, це, пред целия свят за нетолерантност към преследването на християните – затова, уважаеми колеги, подкрепете ни, подкрепете ни да помогнем на двамата пастори. Нека помогнем на всички преследващи християни да живеят в климат на свобода и правосъдие. Благодаря, господин Кели. As member of the EPP като член на НДП с подзаглавие група на християн-демократиите, аз се противопоставям на всякакви е, дискриминации възоснова на възповеданието, в частност преследвания на християнини. Тук говорим за преследвания срещу двама пресвитериански пастори Майкъл Яд и Питър Йен Рейд. Му почнаха да бъдат осъдени на смърт просто защото са изповядвали своята християнска вяра. Това е ужасяващо и трябва да направим всичко възможно, за да бъдат освободени тези двама забележителни пастори. Междувременно трябва да отбележим, че страната е, отбележ... е приела съответните международни и африкански конвенция за на правата на човека и правото на вероповедание, но разбира се, те напълно игнорират тези международни инструменти и ние като Европейски парламент трябва да, да вземем някакви мерки. Не можем да, да пренебрегнем и е, случващото се в Дърфур, където има половин милион е, вътрешно разселени и 4,5 милиона души, които имат нужда от хуманитарна помощ. Судан има нужда от наша, по, нашата помощ. Благодаря ви. Приемате ли си на карта от господин Жакосневски? Блокад. Excuse me. Окей. Oh, okay. Misunderstanding. Извинете. Грешка. pastorzy ruot i rys nie są ofiarami wyimaginowanych. пасторите не са жертва на въображаеми ислямисти. Те са жертва на липсата на равенство в обществото и на решенията на правителството. Положението им е показателно за това какво се случва с християните през 21 век. Тук в Европа говорим за иммиграция, за исляма, може да говорим за всичко, за което искаме да говорим. Това е наше право, дори и задължение. Това е наша отговорност за другите. Но никоя европейска страна не би преследвала мусулмани за съдържанието на това, което се говори в техните храмове. Зачитат се социалните потребности. Думите им се чуват в Европа. Може да спорим с тях, може да им отговаряме. Имаме право да искаме същото за християните в мюсулманските държави по света. Трябва да се чувстваме едно с нашите братя, които страдат, защото ние не е, им отговаряме. Благодаря, господин Юрек една минута на следващия оратор, господин Свобода. На пани комисарско. Благодаря ви, господин председател. Госпожа комисар, катастрофалното положение с правата на човека в Судан е нееднократно обсъждано тук и аз няма да повтарям казаното до сега. Появяват се обаче признаци на надежда. Преди една година малко беше приета нашата резолюция Мириям Ибрахим, християнка, която беше осъдена на смърт, беше освободена, така че очевидно усилията ни не са останали на празни. Европейският парламент би трябвало да припомни решенията на съвет от 2013 година и да преразгледа отпускането на средства в, в рамките на политиката за развитие за държави, които не защитат правата на човека. Мисля, че ако положим необходимите усилия, ще постигнем същия резултат като преди една година. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега пристигаме, достигнахме до процедурата на спонтанни изказвания. Доади има госпожа Анна Забовска. Ďakujem pekne, пан predseda, пани комисарка. Благодаря, госпожо комисар. В една страна, в която двама християнски пастори са обвинени за това, че изповядват християнската вяра и са обвинени, че водят война започва всъщност война срещу християните, започва разрушаване на черкви. В тази страна има смъртно наказание. Какво може да направим? Най-малкото може да се обърне към правителството и да кажем, че ние следим какво става в страната. Затова ние сме длъжни да подкрепим тази резолюция. Мисля, че е изключително арогантно, когато говорим за преследването на християни в Судан, а преди 3 часа при докладите при доклада за е, добросъседската политика не, гова, не казахме нищо за преследването на християните. Госпожа Гомеш. Eu estive em missões deste Parlamento no Sudão em 2004 e no Darfur. Благодаря. Парламента през 2004 година гласувахме, след това няколко години след това, след това говорихме за други държави, където наблюдавахме избори. Е, ви кажа, че не се очудвам, че в този момент режима на Башар Башир атакува представители на християнските общности, като тези двама пастори, които най-вероятно ще бъдат изправени пред присъда, смъртна присъда, не само, че са изтезавени. Режима изтезава народа си, Не бива да водим преговори с режими, като този в Хартум, който фабрикува иммигранти. Процесът, от Хартум не може да продължава, защото иначе самите ние ще бъдем защитници на един режим, който е заклеймен от Международния наказателен съд. Не можем да бъдем съучастници на този режим. Трябва да говорим за жертвите на този режим. Благодаря. Следващия оратор. Сърдечни подинкова. Чао. Господин председател, на своя ред бих искал да благодаря на авторите на резолюцията. Напълно споделям мнението на колегата Юрек. Трябва да разгледаме положението с християните в мисиоманските държави. Но, въдко, но възоснова на казаното от господин Юрик бих искал и аз да споделя своите опасения. Смятам, че трябва да започнем един нов дебат. Какви са истинските причини за настоящото положение, което обяснява а, каква е съдбата на толкова много християни по света днес. Понякога, като че ли умишлено си затваряме очите пред съдбата на тези християни. Мисля, че е крайно време парламента да организира една истинска дебат по, на тема маргинизирането на християните в публични дебати в Европа. Господин Арнот има думата. Uh, Господин председател, този доклад не е, не е перфектен, но принципът е много важен. И аз смятам, че говоря от името на всички, когато казвам, че е, смъртното наказание не е приемливо за практикуващи християни. Знаете, че аз съм член на ЮКИП и съм против Европейския съюз, но може да, и може да се изненадате от това, което ще кажа. Аз ще подкрепя резолюцията и апелирам целият парламент да стори същото. Благодаря. А сега от името на комисията госпожа Малмстрън. Благодаря, председателю. Това е една добра възможност от името на върховния представител да присъствам на този дебат за процесите, които върват срещу двамата пастори, Яд и пастор Иен Рейт. И двамата са презбегитариански евангелски пастори и те заклеймяват продажбата на земята, върху която стои църквата, в която работят. Обвинени са с седем обвинения, уронване на конституционната система и шпионаж. И както вие казахте, това може да доведе до смъртно наказание. Предварителното изслушване е приключи на 2 юли. Надявахме се да имаме положителни новини, тъй като доказателствата бяха много слаби. За съжаление, съдята реши да даде ход на, зел, на делото и на 14 юли започва самия процес. Ние внимателно ще следим случващото се. Делегацията на ЕС в Хартум е в тесни връзки с адвокатите на пасторите и наблюдават изслушванията заедно с държавите членки. Смятаме, че това праща ясен политически сигнал за значимостта, която придаваме на този процес и най-вече свободата на вероисповеданията, на вярата, на изразяването и правото на справедлив процес. Това отново показва дълбоко тревожната ситуация на основните прави, права и свободи в тази страна, както и а, това, че а, тайните служби държат институциите. Положението в а, Дарфур и Сини Нил всъщност водят до огромна драма и страдания за много хора. Ще продължим да работим за освобождаването на двамата пастори и във всичките си контакти с суданските органи на властта ще говорим за правата на човека. Благодаря. Благодаря ви, госпожо комисар. Получил съм 6 предложения за резолюции от различните политически групи и с това дебатът приключи. Ще гласуваме.